I think we can start. Мисля, че можем да започнем. Ja, wir setzen jetzt unsere Sitzung fort und Продължаваме заседанието със следобедната му част. Wir setzen jetzt unsere Sitzung fort und ich Продължаваме заседанието. Много се радвам, че сред нас е Андре Матис. Андрей Сматис е министър на транспорта на Латвия. Той ще ни представи програмата на латвийското председателство. Добре дошли и давам ви думата. Благодаря, господин председателю. Добър ден на всички, госпожи и господа членове на Комисията по транспорта. Голяма чест е за мен да бъда сред вас и да ви запозная с приоритетите на Латвийското председателство в областта на транспорта. Историческото председателство на Латвия започва в един много отговорен и интересен момент за Европа. Неодавна бе избран нов Европейски парламент, има нова и амбициозна Европейска комисия. Европейският съюз малко по малко излиза от економическата и финансовата криза. Същевременно пред него стоят нови геополитически предизвикателства. Един хоризонтален приоритет на председателството е възстановяването на економическия растеж в Европа. Несъмнено, транспортът е економически сектор с максимална добавена стойност и с голям потенциал за растеж. Става дума за развитието на инфраструктурата, развитието на интермодалния транспорт и прочие. Латвийското председателство е, ще подкрепя започнатите големи европейски инициативи с отражение върху транспорта. Специално искам да подчертая приемането на финансовия пакет, където транспортният отрасъл е определен като водещ приоритет. Също така механизмът за свързване на Европа позволява да бъде постигната висока степен на свързаност в транспортната сфера трябва да бъдат е, извеждани на предно място тези проекти, които най-много ползват и европейската економика, и европейските граждани. Разбира се, латвийското председателство ще има е, особени предизвикателства, когато работи в областта на транспорта. Промяната на цените на петрола, промяната на пътническите и транспортните потоци и развитието и създаването на транспортни коридори в Европа и в Азия. Има множество множество проблеми, включително в отделните подотрасли, например морския транспорт. Госпожи и господа, транспортът ще остане крайъгълен камък за конкурентоспособен растеж на европейската економика. Що се отнася до геополитическите специфики, интересите на нашите граждани изискват развитието на европейския транспорт да е уравновесено и подчинено на изискването за безопасност. Инфраструктурата трябва да е новаторска и устойчива. Това е задължение за нас. И от тук латвийското председателство би желало транспортната сфера и логистиката наистина да имат устойчиво развитие и то да допринесе за това развитие. Железопътният транспорт заема челно място сред инициативите в областта на транспорта. Що се отнася до шосейния превоз, трябва да се превозват товари и пътници безопасно и сигурно. Също така трябва да се създадат условия за активно участие на предприятията на транспортния пазар. Би трябвало също да се обвърже шосейният с железопътния транспорт. Четвъртият железопътен пакет е от основно значение за единното европейско транспортно пространство. Това е един от най-големите приоритети на нашето председателство. То е готово да се изправи лице в лице с това предизвикателство. Приключването на междуинституционните преговори по техническия стълб е наш абсолютен приоритет в областта на транспорта. Четвъртата тристранна среща в края на януари ще бъде прекрасен повод за започване на задълбочени дискусии по фундаменталния въпрос за поделянето на правомощията между ЕРА и националните органи по безопасност в железопътния транспорт във връзка с удостоверенията, безопасността и управлението на железопътните системи. За да се постигне напредък и по другите елементи на пакета обаче, дискусиите, започнати при италианското председателство, ще продължат и при нашия мандат. Доказателство за волята ни да постигнем напредък в пазарните измерения е новия текст, представен от съвета по двете предложения за структурите за организация и за управлението. Господин председателю на комисията, госпожи и господа докладчици, госпожи и господа депутати. Железопътният сектор се радва на едината подкрепа на парламента и съвета. Надяваме се, че ще успеем да постигнем голям напредък още в първото 6 месече на тази година. Ясен и прагматичен е подходът, който предлага нашето председателство за бъдещата работа. Трите институции на Съюза в едните седмици трябва да съгласуват един добър и резултатен метод на работа, който в техническия стъп да позволи не само преодоляване на нерешените проблеми, но и приключване на преговорите по пакета като цяло. Това е нашият стремеж. Потвърждавам, че ние е, в съвета се стремим да водим работата по всички части на пакета повече или по-малко успоредно. Това ще е, позволи приключване на работата по техническия стълб и да се остави възможност на съвета на министрите да направи това, което е необходимо по политическия стълб. Пак по наземния транспорт, съветът в лицето на е, латвийското председателство уверява парламента, че ще има позитивен подход във връзка с масата и размерите и директивата за тях и във връзка с санкциите е, при трансгранични нарушения на пътната безопасност и правилата за движение на пътищата. Това трябва да доведе до по-голяма защита на всички ползватели на шосетата в международния транспорт. Също така ще доведе до създаване на превозни средства, които имат по-аеродинамична форма и оттам реализират повече економии. също така ще се улесни и през граничното движение, когато се минава през държава членка различна от тази, в която е регистрирано МПС. Искам да се спра на въпроса за безопасността на шосейния транспорт. Вече има стратегия, изготвена от Европейската комисия в тази връзка. Констатираме, че обществото като цяло не участва пълноценно в решаване на проблема с пътната безопасност. За да се гарантира висока степен на защита, трябва да водим по-убедителна разяснителна работа сред населението за различните правила за движение по пътищата в различните държави членки. Сега няколко думи за работата в съвета във връзка с въздухоплаването. Латвийското председателство е готово да продължи работата по пакета Единно европейско небе 2. И съответно ще наготим нашата работа и график. Проблемите с Гибралтар не могат да блокират работата в съвета. Ние искаме да зачетем интересите на всички държави членки и силно се надявам, че комисията, парламентът и държавите членки ще ни окажат пълна подкрепа за намиране на техническо и процедурно решение на съществуващите проблеми. Те първа предстои разглеждане на този въпрос председателството започна да го работи по правата на пътниците в самолетите, за да се намери решение на оставащите проблеми и там. Надяваме се, че ще постигнем значителен напредък в дискусии с държавите членки. Сигурен съм, че бъдещето са безпилотните летателни апарати и тук е необходимо да проведем съществена политическа дискусия по въпроса. Латвийското председателство заедно с Европейската комисия на 5 и 6 март организират в Рига събитие на високо е, равнище по въпроса за дроновете, за безпилотните е, летателни апарати, е, за да бъдат тези проблеми обсъдени достатъчно своевременно и то в глобален мащаб. Latvijas prezidentūra turpinās strādāt pie Afrikā esošiem nolīgumiem ar kuriem šobrīd norisinās. Ние също ще работим за споразуменията по настоящите досиета и политиката на Комисията за въздухоплаване. Председателството е готово да работи, за да се стигне до окончателно завършване на конкур... на мерките за конкурентна способност на въздухоплаването в Европа. Не само вътре в Европейския съюз, но спрямо и трети страни. В такъв смисъл много важно е да има взаимосвързаност. Не само за страните членки в най-отдалечените райони, но за всички европейски страни. И когато става дума за възможност за връзки в най-общ е, смисъл, е много важно да се говори за взаимосвързаност в е, европейските транспортни мрежи. Там основното са е, транспортните коридори, които спомагат за конкурентоспособността на Европа. Ние ще работим по този въпрос, ще излезем с документ през март, ще документ за европейските транспортни мрежи и оценка за необходимите инвестиции, защото това е един от начините да се предвижда и годишния растеж. Ще работим в рамките на европейския семестър и стратегията 2020. По този начин министрите на транспорта ще могат да дадат своя принос в един по-широк контекст. Ще се върнем на тези теми през юни. В Рига ще организираме съвместно с Европейската комисия един ден за европейските транспортни мрежи, за да се обсъдят и проекта за инвестиции по плана Юнкер. Като е, намеренията там са много по-широки от чистите средства, предвидени само за инвестиции. В Балтийските страни е, обсъждаме е, възможността за обновяване на железопътния транспорт с съответните по-широки коловози. Търсиме също и нови решения за Рейл Балтика и свръзката им с европейската ЖП мрежа. Подкрепяме мерки за е, създаване на липсващите връзки и засилване на мобилността и възможността за връзка в ЖП системата като цяло. Ние работим за една ангажирана Европа. На през април предвиждаме среща на министрите на транспорта, за да обсъдим с представителите на бизнеса и на защитниците на околна среда заедно с страните от АСЕАН да обсъдим възможността за сътрудничество, включително и трансгранично. Единната ЖП мрежа е част от режима на интермодален транспорт и от гледна точка на административното регулиране включително и на товарния транспорт, ние трябва да работиме за регулиране на цялата варига. По този начин ще се засили капацитета на транспорта и ще се намалят емисиите от парникови газове. Председателството започна и работа по предложение за техническите норми за транспорта по вътрешните водни пътища което е стратегически пункт от е, пакета законодателни предложения. Очакваме да работим достатъчно бързо, но и достатъчно качествено по това досие, което е доста техническо. Също ще продължим и ежедневната си работа, за да представяме и подкрепяме интересите на Европейския съюз в е, международния морски транспорт. Благодарение на нашите италиански партньори в съвета постигнахме компромис за общия подход за предложението за регламент за пристанищата. Тази работа ще продължи, за да се създаде една единна правна база за всички страни членки, за да може да има справедлива конкуренция и добра прозрачност в функционирането на пристанищата регионалното историческо развитие, както и големите е, разлики в социално-економическото състояние на пристанищата следва да бъдат отчитани. Изключително важно е градовете да разработят проекти за мобилност, в която да се включва и аспекта транспорт да се подобрят а, транспортните системи, да се интегрират различните видове транспорт, да се подсили безопасността. Много е важно да се е, засили възможността да се осъществяват предвижвания с велосипед или пеш, пеша или да се използват интелигентни транспортни системи за устойчиво развитие. Също така е важно да има и точни статистически данни. За това председателството е готово да работи за постигане на споразумение по регламента за статистиката за ЖП транспорт и за вътрешните транспортни мрежи. И мога да кажа, че ние ще работим конструктивно и прагматично в сътрудничество с страните членки с Европейския парламент. Програмата ни е много богата на инициативи, на идеи, е, които се приемат от комисията Юнкер с цел да се развива устойчивост, е, економически растеж и се надяваме, че ще постигнем добри компромиси за да работим в интерес и на гражданите, и на бизнеса за изграждане на единен пазар в областта на транспорта. Благодаря. Ja, danke schön, Herr für die ausführliche Information. Благодаря. Благодаря. С много големи подробности ни представихте вашата програма. Председателството работи много добре и съм убеден, че ще си сътрудничим много плодотворно за постигане на добри резултати. Сега ще дам думата на докладчиците да се изкажат и на... ще ви дам възможност после да отговорите, отговорите и ще дам думи на координаторите. Господин Ван Денкамп. Благодаря. От името на НП Искам да кажа добре дошъл на господин министър и неговия персонал. Добре дошъл в нашата комисия. Пожелаваме ви много успех и приятна работа, включително и на срещите на върха. Аз лично от моя опит съм установил, че малките страни постигат много, когато са в ролята на председателстващи. Защото е, по-големите страни като че ли не са толкова склонни да търсят или да дават компромиси, докато малките ги постигат по-лесно. Приветствам инициативата ви за четвъртия железопътен пакет и вчера коментирах, че е позорно, че трябва да чуваме информация по коридорите. Предпочитах да я чуя директно от вас. Е, доколкото разбирам, има някакво споразумение – за някои основни големи ЖП предприятия. Не знам как точно стоят нещата. Искаме да работим по политическия стълб също така, не само по техническия. И малък коментар за Гибралтар, ако ми позволите. Отделно от така, политическото взаимоотношение между Обединеното кралство и Испания, не можем да си позволим от две години прогреса на цялата област на въздухоплаването да се задържа от този проблем. И мисля, че трябва да се постави този въпрос на най-високо ниво. Накрая, инвестициите по плана Юнкер. Господин Юнкер е, непрекъснато казва, че този план ще има успех, ако участват и страните членки. Но как точно те ще бъдат е, приканени е, да се включат в този план? Господин Херток, благодаря. Добре дошъл, господин министр в Европейския парламент. От името на социалистите и демократите ви пожелавам много успехи за вашето председателство. Имахме възможност в дните предхождащи заемането на председателството ви да обменим мисли с вас и вие сега изложихте някои от тези идеи, които говорихме и тогава. Искам да коментирам и аз четвъртия железопътен пакет. Господин министр, не е тайна, че политическият компонент е, е свързан с много, много противоречия и спорове между страните членки. До тук парламента се обявяваше за това да разглеждаме двата стълба в пакет, но как вие си представяте всъщност, е, че ще се процедира по този пакет? През марта има среща на върха. Ако до тогава няма, не можем да представим решение, какво ще се случи? Ще може ли да се продължи с техническото досие? Дали в този момент ще започнете да мислите дали да не се разделят политически и техническия стол? Второ. В Европейския съюз се отправяха критики за нарушаване на правата на работещите, примерно проблема с, европей... Е, с норвежките въздухоплавателни компании, как да кажат, те а, летят над европейска територия с а, персонал, който не получава заплащане по европейски стандарти. А, що се отнася до товарния транспорт и сектора на логистиката, там също се отправят много критики за извършващи се нарушения. И ми е интересно да чуя как възнамерявате по време на председателството да работите по тези проблеми в следващите няколко месеца. Робърт Зиле. Благодаря, господин председател. Отново добре дошъл на министър Матис в нашата комисия. Надявам се, че вашето председателство ще се увенчае с успех, не само защото аз съм ви сънародник, а защото и от презентацията видяхме колко пространно се заемате с въпросите. Планът на Юнкер, искам да обърна внимание на съвета, че е, там нещата трябва да се поизчистят. Има е, проекти, които ще е, бъдат от полза на Европейския съюз, но е, въпросът е дали те няма да се отразят негативно на други вече работещи проекти. После съответните проекти може би трябва да се концентрират в страни, където ще донесат е, допълнително полза. Страни, които са в състояние да извлекат ползите от тях. Франция, Италия и така нататък. После тази е, трансгранична подкрепа по силата на инструмента за свързване на Европа. Може би там трябва да се адаптират мерките, дали няма риск да се намалят средствата там. А, триото председателства, каква програма има в това отношение? После, социалният дъмпинг – европейските транспортни мрежи е, няма да. Може би ще могат да се развиват по-успешно, ако приемем примера на Германия, където са фиксирани минимални заплащания. А, в момента има много големи разлики и Е, макар че все пак е, трябва да се отчита и нивото на живот. Не може е, да се плаща на човек, работещ в Рига, същата заплата, като тази на човек в Германия. Но това от своя страна води директно до социален дъмпинг и последващите след него рискове. Гезина Майснер. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министр, от името на либералите. Пожелавам ви успех е, за председателството. Ние работихме в много добро сътрудничество по време на триалозите и смятам, че ще продължим така. Много неща бяха коментирани тук е, по железопътния пакет. Няма да, да говоря, защото знам, че колегите ми също ще го повдигнат отново. За единното европейско ниво и въздухоплаването съм съгласна напълно с вас – Изключително важно е да отстояваме своята конкурентна способност в този сектор, но се питам колко можем да постигнем. В края на кращата Гибралтар не е нещо, което вие сами можете да решите. А за трансевропейските транспортни мрежи, е, инструмента за свързване на Европа и плана на Юнкер, права сте, трябва да обмисляме и проектните облигации, как да извлечем максимална полза от тях те в сектора на транспорта могат да се използват. И много се радвам, че повдигнахте въпроса за вътрешните водни пътища. Не бива да забравяме, че те са, съществуват и транспорта по тях може би е по-ефтин от е, наземния. Имам три конкретни въпроса. Статистическите данни за ЖП транспорта и вътрешните водни пътища. Кога ще успеете да постигнете напредък по този е, текст? Е, смятахме, че се е приключил въпроса през италианското председателство, но това всъщност оказа, че не е така. После за минималното заплащане, аз съм от Германия и не знам тези мерки засягат ли Латвия, знам, че Естония е доста разстроена от този повод. Чехия също се коментира. И накрая намаляването на емисиите за балтийските страни. Може ли да ни дадете информация? Тая. Hyvä. Госпожа Килонен. Благодаря. Добре дошъл на господин министър в нашата комисия. И искам преди всичко да ви пожелая да имате сила и позитивно отношение към е, работата по всички проблеми и предизвикателства. Колегите е, споменаха четвъртия ЖП пакет и той действително е един от големите, едно от големите ни предизвикателства. Има и голям натиск за работа по него. Надявам се, че до лятото ще постигнем някакъв напредък. Особено по техническия стълб би следвало да изведем работата до успешен край. Надявам се, че в рамките на мандата на настоящия парламент ще успеем да завършим работата по този пакет законодателни предложения. За социалния дъмпинг с транспорта. Темата вече бе спомената от доста колеги. Най-голямото предизвикателство там е как да се запази европейската конкурентна способност и тя да е поставена на добра основа – за да може всеки да работи по едни и същи правила. И после, какво е отношението на Латвия към развитието на транспорта с оглед на нейните съседи. Перима Дали. Господин министр, добре дошъл в нашата комисия от името на групата за на зелените. Ви е, пожелавам успех. Имам няколко въпроса. Плана Юнкер. 315 милиарда евро се обявяват в него, но реално в момента има само 20 милиарда евро гаранции. Казва се, че трябва да направим така, че да се е, привлекат е, над 3 милиарда евро към европейските транспортни мрежи. Как е, част от този механизъм се разпределя и, и се от, отделя за транс, за европейските транспортни мрежи? Как може да ни уверите, че ще се прилага реално процедурата на съвместно вземане на решение при а, приемането на съответни решения за проектите? Знаете, господин министр, че а, тази година има сериозни е, мероприятия, свързани с борбата срещу климатичните промени. Знаете, че имаме цели е, за намаляване на емисиите и так, с 30% специално на парниковите газове и така нататък. В Лима е, комисията обяви, че ще води е, политика, свързана, политика на транспорта, свързана с опазване на климата. И какво ще направи литовското председателство за срещата на върха за климата? Ще има ли пътна карта за съчетаване на политиките за транспорта и борба с климатичните промени? После. Вие сте председателството, което ще извърши селекцията за тези проекти по плана Юнкер. Ще имате ли силата и решимостта да формулярате критерии съответни? Тук, примерно, ви обръщам внимание на един напълно безумен от економическа и социална гледна точка проект връзката Лион-Торино където се предвижда 26 милиона, напълно излишно. Друг е, важен стратегически момент е градската мобилност. Ако надхвърлите времето си, крадете от другите. Ще дам думата на министъра да отговори на въпросите на координаторите. Трябва да приключим бързо. Давам ви думата. Благодаря за коментарите, както и за любезните пожелания. Много важни са въпросите, които повдигнахте. Ще групирам въпросите. Започвам с железопътния пакет. Да, наистина ние ще работим по технически и политически стълб на този пакет. Подготвихме компромисни предложения по политическия. Те може би ще бъдат приемливи за държавите членки и до края на януари е, ще поискаме официална позиция от тях по политическия стълб. След това ще има технически заседания в работните групи, за да се постигне съгласие. През март вече трябва да сме готови за обсъждане в съвета. Заедно трябва да подходим към този пакет. Техническият стълб се чака с затен дъх от отрасъла. Искаме да работим и на двата фронта и да постигнем напредък. Други въпроси. Те бяха свързани с финансовия пакет Юнкер. Транспортът има най-висока добавена стойност, както и потенциал за растеж. Финансовият пакет на Юнкер говори за транспортните инфраструктури като за основен приоритет. Приемането на програмата ще ни даде възможност да укрепим пътната мрежа, да създадем връзки и да привлечем частни инвестиции в а, транспортния сектор. Този инструмент ще може да се ползва от всички държави членки. Тук няма да има квоти, малки или големи членки. Важно е да има устойчивост. Това е критерият, който ще използваме при разглеждането на предложенията. Инструментът ще бъде гаранцията, а финансирането ще дойде от части от механизма за свързване на Европа. Там ще има гаранции, които ще имат мултиплициращ ефект, за да се стигнат до очакваните суми. Голямата част от средствата трябва да отидат за транспортна инфраструктура. Ще работим активно по време на нашето председателство на финансовия фронт, както и в съвета по транспорт, за да може наистина средствата да отидат за това. Въздухоплаването и Гибралтар. Мнозина от вас е, говориха по този въпрос. Гибралтар не е транспортен проблем. Тоест, е, с него няма да се занимават транспортните експерти. Какво може да направим? Може да подготвим документ, така че чисто технически той е, е готов на необходимото ниво и когато се стигне до политическо споразумение, за Гибралтар, ще можем да разрешим проблемите с въздухоплаването. Да, казахте, че такива конкретни проблеми не трябва да забавят развитието на цял отрасъл, като въздухоплаването. Но пък това заплашва и застрашава нашата конкурентно способност. Има други държави, в арабския свят, например, чието авиолинии стават много по-конкурентни от нашите. Така че трябва да вървим в правилната посока. След това имаше въпрос за социалния дъмпинг във връзка с транспорта. колеги министри на транспорта повдигнаха пред мен този въпрос. Става дума за мерките в Германия за минималното заплащане, по часово заплащане е, на преминаващите през Германия. Видях се в Берлин с е, германския министр на транспорта. Внимателно трябва да се обсъди този въпрос – Не мога да говоря за конкурентоспособността на Европа, говорейки само за една държава членка. Проблемът трябва да бъде разрешен заедно. Това трябва да се обсъди на различни форуми и да се намери решение, което да не оказва отрицателно въздействие върху транспортния сектор. за ТНТ и контекста планът Юнкер. Това е много важно. Инвестициите в транспортния сектор трябва да идват от всякъде. Не искаме да се оказваме в позиция, в която цялото финансиране на транспортната инфраструктура се върти единствено и само около един единствен инструмент – трябва да се използват други инвестиционни инструменти за транспорта. И тези източници на финансиране трябва да бъдат събрани заедно. След това имаше въпроси за климатичните изменения. В края на миналата година това бе обсъдено на съвета и това наистина е важен въпрос – трябва да продължим а, работата си, за да намерим решение. Градската мобилност. И тук трябва да продължим да работим. Това също го споменах. Šī urbānā mobilitāte būtu pēc iespējas efektīvāk, lai e, Трябва да увеличим ефективността и ефикасността на тези планове за мобилност. Искаме да се работи максимално ефективно. И така, това беше. Регата остава, ако е по-десно. Нека да видим какви други въпроси ще ми се зададат. Благодаря, втори кръг. Имате по една минута. Павел Целицка, Мариан Жан Маринеску, Инес Аяла Изаско Билбао от Миш. Изброените до тук, плюс мен, каза председателят. Повече изказвания няма да има. Благодаря, председателю. Аз имам два въпроса. Господин министр, минималното заплащане в е, Германия, минималната надница, това много затруднява превозвачите от Централна и Източна Европа. Ще предприемете ли стъпки и ако това е така, какви стъпки ще предприемете? Следващия въпрос е свързан с инвестиционния план, който иззема средствата от механизма за свързване на Европа. Ще запазите ли националните вноски, които бяха, извинете, националните квоти, които бяха заложени и какво мислите изобщо за това? Добре отполедне, пане министре, и аз бих си вас доволила привитат на нашия výboru. Благодаря, господин министр. Добре е дошъл в нашата комисия. Успех на вашето председателство. Представихте приоритетите си и споменахте, че ще се съсредоточите върху сигурността и безопасността на станете на съвета, защото сигурността трябва да е основна тема за всяко едно председателство. Неблагоприятната тенденция, големия брой жертви или ранени, ще бъде обърната и ще започне дебат. Всичко това е свързано с градската мобилност. Става дума и за превоза на извинете, за мобилността на най-уязвимите пътници. Това са пешеходците и велосипедистите. Не говорихте за бялата книга за транспорта. Планирате ли да обсъдите тази бяла книга по време на вашето председателство? Благодаря, Мария Грапини. Благодаря. Добре дошъл, господин министър. Надявам се да дойдете пак по време на вашето председателство. Важно е да имаме постоянна връзка помежду си. Бих искала да спомена една цел, която за вас е приоритет. Става дума за прехода от шосетата към релсовия път развитието на релсовия транспорт за вас е важно. Как смятате да преминем от един вид транспорт към другия и да подобрим железопътната мрежа, тъй като има голяма разлика между отделните държави членки, що се отнася до количеството и качеството на железопътната мрежа? Как ще ги финансирате? Как ще подберете добрите проекти? Как какво разбирате под жизнеспособен или убедителен проект? Благодаря, казва председателя. Дам думата на Жорж Бах. Благодаря, благодаря, господин министър, за представенето. Мисля, че латвийското председателство е много амбициозно, много смело Имаше дискусии с част от служителите и вие с право споменахте четвъртия пакет и други. Въздухоплаването. Може ли нещо по-конкретно да кажете? На каква информация почива всичко това? Тук беше генералният директор тази сутрин. Той говори за шосейния транспорт. Има много проблеми там. Той каза, че има достатъчно законодателство. Проблема е с прилагането. Той спомена съвета и каза също, че инспекциите са важни. Смятате ли в съвета да подемете инициатива за, спир... за преодоляване на част от проблемите в шосейния транспорт? Благодаря, каза председателят, следващият оратор. Моят опит с латвийските министри е, че много трудно се преговаря с тях, което означава, че сте високо квалифициран за председателство. А когато нещата се задвижат, всичко тече по мет и масло. Два въпроса, на които вече отговорихте. Четвърти железопътен пакет. Разбирам какви са амбициите ви, ще ви подкрепим, но трябва да спечелите нашата подкрепа и по техническия стълб, ако има напредък, и по политическия стълб. Не казахте много за политическия. Мисля, че като държавен служител не си го позволявате. Може ли обаче да кажете нещо по въпроса? Що се отнася до плана Юнкер, едно искане. Вие сте председателството, вие ще насочите председателството, къде искате да насочите финансирането в транспорта, ако вие можехте да избирате какви са вашите приоритети. Например, железопътната линия на Балтийските държави, ако си представим, че може да бъде финансирана, тогава, например, какво бихте финансирали? Господин Маринеско има думата. Казахте, че не може да разрешите проблема с Гибралтар. Прав сте. Не може да блокираме досиетата само поради този проблем. Казахте, да, прав сте. Но, точно какво ще направите? Ще започнете ли преговори или не? Защото, според мен, няма нищо в регламентите, което да ви пречи да започнете преговорите. Имам предвид тристранните срещи по всички досиета. Има текстове, отчасти е общ подход, разбира се. И накрая да видите какво се случва и с Гибралтар и тогава да се вземе окончателното решение и в съвета, и в парламента. Така че, мисля, че колегите ще се съгласят с мен, според мен трябва да започнете тристранните срещи, да започнете дискусиите. Имаше много въпроси за минималната надница. Ако Румъния издаде закон, че всички в Румъния, които работят за германски фирми, трябва да получават минималната заплата в Германия? Смятате ли, че немските фирми ще останат, например Телеком? Смятате ли, че Телеком ще остане в Румъния? Или пък Румъния да я пусне закон, че всички шофьори на камиони, на тирове, които влизат, трябва да получават румънски заплати. Искам а, ясен отговор, защото може да сте говорили с министъра, но трябва да направите нещо сега. Благодаря. Инес Аяла Сандър и Херцог ще имат думата. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин министре. Късмет ви желая. Малките държави членки обикновено са ни уверявали в това, че са способни да се справят добре. Желая ви успех. Много съм удовлетворена от това, че вашето председателство се стреми към максимален напредък по политическия стълб. Искам само да ви кажа, че е малко наивно да се оказва натиск само за довършване на работата по техническия стълб. Без напредък по политическия стълб не е реалистично да очакваме добър резултат. Затова очакваме от вас сериозни усилия за политическия стълб. Можете да разчитате на нашата подкрепа. Има е, някои е, регионални инициативи, които понякога създават проблеми. Франция и Белгия, например, искат е, чак е, да стигнат до лишаване от свобода на водачите на камиони, в Германия има големи бюрократични спънки за упражняване на тяхната професия. Но ако има такива спънки, ще Позволите ли да пътуват празни вагони до други страни, за да могат да вземат стоката? Председателят, е, да, най-напред за Балтийските държави, моля е, да отговорите, моля да се спрете на споразумението между трите страни. Знаем, че то е белязано от някои затруднения. Как може да се справим с тези затруднения и също моля да коментирате минималното трудово възнаграждение. Е, онези, които работят в Германия, независимо от къде идват, получават едно и също минимално трудово възнаграждение, но проблемът не стои така навсякъде. И освен това, е, минималните възнаграждения са различни. Във всяка страна трябва да се плаща една и съща заплата, независимо от е, това, е, чии граждани сте, това е фундаментално право. След това бе зададен въпросът за промените в климата. Германия е поискала повече средства за пътища и за желез... железници. Как бихте обвързали всички тези стремежи с създаването на работни места и изпълнението на вашия план за инвестиции? Извинете, казва председателят, допуснах грешка и се извинявам много. Забравих госпожа Билбао, която също се бе записала за изказване. Искрено ви се извинявам, госпожо. Благодаря, господин председател. Е, не се притеснявайте, няма да ви държа карес. Искам няколко кратки неща да кажа. Първо по четвъртия железопътен пакет и работата по техническия и политическия е, стоп. Бихте ли ни казали каква е, е стратегията ви за постигане на напредък по пакета като цяло и какви са очакванията ви за развитието в съвета? Какво се надявате да бъде в състояние да стори човек, е, съветът по а, първото четене за взаимната оперативна съвместимост? Освен това, на мен ми се струва, че държавите членки са склонни да извършват нещо като ренационализация, което пречи на европейския транспорт. Как ще се справите с този проблем? Аз мисля, че става дума за проблем с общо европейски мащаби. Как латвийското председателство ще се противопостави на предприемането на индивидуални мерки от страна на държавите членки, които рав... са равностойни на практическа ренационализация. Благодаря. Господин Матис, имате думата. Много благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожи и господа представители в Европейския парламент за зададените въпроси. Ще се опитам да отговоря на въпросите в поредността, в която бяха зададени. Имаше доста питания за минималното трудово възнаграждение, както и за е, някои други условия, например условията на почивка и труд за водачите на камиони. Много държави членки вече са заявявали притесненията си във връзка с практическото изпълнение на съществуващите мерки. Вярно е, че тези мерки не са в полза на конкурентоспособността и на целите на единия пазар. Но наше задължение е да започнем дискусия, за да намерим решение, тъй щото да не нарушаваме европейското законодателство, без да въвеждаме допълнителни проверки извън вече съществуващите във връзка с економическата дейност на предприятията в държавите членки и изплащаното от тях минимално възнаграждение. Също така, в Европейски съюз трябва да се стремим към конкурентоспособност. Този въпрос ще бъде разискван с колегите, другите министри на транспорта. Ще се опитаме да намерим решения, както казах тъй като доста държави членки в съвета вече са изразили притеснение във връзка с мерките на Германия. Ако се отчете и становището на сектора, трябва да се знае, че този въпрос е по-скоро от компетентността на министрите на социалните въпроси, а не на министрите на транспорта. Въпреки, че разбира се, този проблем се отразява и върху транспортния сектор. Що се отнася до механизма за свързване на Европа? Инвестициите по плана на господин Юнкер и националното финансиране. При свързването на Европа беше предвидено и известно финансиране във връзка с финансовите инструменти. Що се отнася до националния принос, националния дял от финансирането, този принос няма да бъде преразглеждан в нисходяща посока. Би трябвало по-скоро да се работи върху системата за гаранции – като това се прави тъй, че да не се увреждат квотите, дадени на всяка държава членка. Въпросът за пътната безопасност е от огромно значение. Все още има много пътно-транспортни път, происшествия, има голям брой пострадали от тях. Това не е проблем, пред който можем да затваряме очите си. Значи този проблем също ще заема централно място в нашите дискусии, тъй като той ни безпокои. Следващия кръг въпроси засягаше движението, така наречената мобилност, движението в града и възможностите на най-уязвимите категории движещи се лица. Велосипедистите, лицата с ограничена, с ограничена двигателна способност. Това също е сред нашите приоритети и ние ще водим разисквания по този въпрос. Сега, във връзка с преминаването от шосе върху железен път, очевидно е, че тук се изискват големи инвестиции. Има възможност при плана за инвестиции да се разработят проекти, които да направят европейските пътища и европейските железници много по-конкурентоспособни. От гледна точка на отражение върху околната среда и на разходи, железопътният превоз има големи предимства. И ние би трябвало да изградим по-екологосъобразна и по-ефикасна транспортна система опирайки се на железниците. Разбира се, тези въпроси не могат да бъдат решавани насилствено. Трябва да направим инфраструктурата по-достъпна. Така ще се гарантира преминаването на по-голям брой превози от шосе към железен път. Четвъртият ЖП е пакет. Това, което мога да кажа, е, че вече сме подготвили компромисен текст – Наричаме го смекчено предложение и то се отнася до политическия стълб. В този проект е, се съдържат критерии за физическите операции и предприятията, които ги изпълняват. Смекчили сме малко критериите за определене на членове на управителните органи и има и редица други нововведения. В момента текстът е раздаден на държавите членки. До 30 януари те имат срок да го коментират. Ако стигнем до компромис, е, това би било много положително, тъй като ние очевидно имаме интерес да напреднем и в тази сфера. Във всички случаи ние ще се стараем да постигнем е, напредък по политическия стълб. За техническия стълб организираме тристранна среща на 29 януари. И смятам, че ще направим много в посока към постигане на споразумение. Това, което ние можем да направим – е, като председателство е там, където не можем да решим въпросите изцяло, поне да подготвим технически досиетата, така че е, да ги подготвим за решаване. Има въпроси, които са от е, конкретен интерес за индустрията. В момента, в който изготвим техническо досие, е, то ще изчаква постигането на политическо съгласие и веднага след това досието за технически аспект ще бъде използвано. Проектът Рай Балтик и инвестиционния план на комисията Юнкер също породиха доста въпроси. Рай Балтик – или ЖП Балтика е политически проект от огромно значение за свързване на Балтийския регион с останалата част на Европа. Знаете, че Балтийският регион е доста изолиран. Нямаме високоскоростни влакове, нямаме достатъчно връзки, включително по линия на електрозахранването. Имаме множество проблеми. Ако погледнем на нещата от економическа гледна точка, изграждането на тези железопътни мрежи без помощ от страна на Европейския съюз би било невъзможно. Балтийските страни сами не могат да постигнат такава обвързаност на своята железопътна инфраструктура с инфраструктурата в останалата част на Европа без е, помощ от Европейския съюз. Е, също така, ние ще ангажираме дори механизма свързване на Европа. Ще направим съвместно предложение е, за финансиране. Е, от известно време работим заедно за развитие на железопътната ни инфраструктура и ще продължим да го правим и в бъдеще. Във връзка с инвестиционния план на комисията Юнкер, искаме да кажем, че няма да можем да обхванем цялата необходимост от инвестиции само чрез заеми. Затова трябва да се предвиди възможност да се черпят средства и от механизма свързване на Европа, защото това е политически важно за целия континент. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Остана нещо свързано с Бялата книга в областта на транспорта. Да, разбира се, Бялата книга ще бъде обсъждана. Може би ще направим оценка. но не предвиждаме по време на нашето председателство Бялата книга да бъде фундаментално ревизирана. Благодаря много за вниманието. Надявам се, че съм успял по убедителен начин да отговоря на повечето ваши въпроси. Sie sehen am Beifall, wir sind es. Vielen Dank, Herr Благодаря ви много, господин Матис. Благодаря ви за вашето посещение пред нашата комисия. Благодаря и за това, че отговорихте на поставените ви въпроси. Ще продължим сътрудничеството си. Целите ни са общи. Още веднъж сърдечно ви благодаря.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 Преминаваме към експертната оценка на пакета за морска безопасност. Получили сте по електронен път документа преди известно време, а днес го имате и на хартия. Добре е да получаваме документите достатъчно рано, за да можем да ги огледаме, защото често се случва да ги получаваме в деня, в който ще ги обсъждаме и естествено не можем да се подготвим. При нас са авторите на проучването. Господин Хиснолет, надявам се, че правилно произнасям името, казва председателят. И госпожа Лиза Олес, която също ще се изкаже накратко. След това ще дадем думата на комисията която да ни говори за происшествията, които се случиха скоро и след това ще дадем думата за изказване от залата. Заповядайте първо и след авторите на изследването. Thank you very much for inviting us. Благодаря за поканата да представим нашето проучване за прилагането и резултатите от третия пакет за морска безопасност. Ние ще изложим целите на изследването, е, заключенията, ще представим предизвикателствата и проблемите по изпълнението и ще направим общение за ролята на, на Агенцията за морска безопасност. Оценката анализира изпълняването и ефективността на мерките, включени в 7 директиви и регламенти, които оформят третия пакет за морска безопасност. 2009 бяха приети съответните текстове, транспонирани до 2011, т.е. относително кратко време. Третия пакет надграждан от първия и втория с цел да се направят по-ефективни съответните разпоредби и да се засили конкурентоспособността на сектора. На базата на предварителната оценка от 2005 година формулирахме различни економически, е, социални последици, последици за околната среда. И сега ги сравнихме с е, очакванията. Извършихме изследвания и консултации с заинтересованите страни. Както казах, времето от прилагането на пакета не е достатъчно дълго, за да оценим дали дългосрочните резултати са, вече се случват. Тоест, ние оценяваме предимно краткосрочните и средносрочните е, последици. От трите основни резултата са свързани и с дискусиите с неодавнашните происшествия по море. С пакета се увеличава отговорността и отчетността на заинтересованите страни, също така и е, управляването на регистрите за корабоплаването. Има подобрени системи за управляване на качеството страните членки е, създават съответните власти и има сътрудничество при разследване на происшествия. The new inspection regime under the Port State Directive harmonizes criteria and procedures. Новия режим за проверки хармонизира критериите за проверки на пристанищата, като е, по този начин се упражнява натиск върху недостатъчно изпълняващите критерии пристанища. После имаме и повече е, е, данни за морския трафик е, благодарение на информационни системи съществува така наречената морска платформа за обмяна на данни за морския трафик и безопасността, която е ключова в това отношение. Тя подпомага и за оценка на риска и информирано вземане на решения. Засиленото сътрудничество за събиране на информация и помощ при разследвания на инциденти е подобрено има създадена постоянна рамка за трудничество. По този начин има и достатъчно навременна и по-голяма по обем информация. Сега, ако мога да говоря за някои от предизвикателствата. Първото е свързано с разследванията на инциденти. Директивите искат да Страните членки да се създават независими органи за тази цел. Всички таки, страни членки са създали такъв орган. Но по време на инциденти понякога страните членки установяват, че има проблем с съответната независимост на тези органи понякога няма достатъчно бюджет или целенасочено отпуснат или е, достатъчно правила за автономност. Много различни са констатациите и работата на съответните органи в това отношение. Някои от тях имат опит повече от 30 години в разследването. Някои от тези органи са създадени преди няколко, една-две години. Тоест, е, нивото на опита им е много различно. Също и броя на персонала е проблем, особено в новосъздадените органи. Има усилия за стандартизиране на процедурите на разследване. Друг проблем е къде биват изпращани корабите, които имат нужда от е, ремонт или е, помощ при инциденти. Много различни са процедурите за разпределяне на тези е, морски съдове. Необходимо е да има повече гъвкавост. По директивата се остават страните членки да приемат съответни мерки на национално ниво. Но някои от последните инциденти по море показват, че няма достатъчно ясни процедури за вземане на решения в такива моменти, когато е необходимо да се оказва помощ. Тоест, е необходимо да има повече практическа подготовка, повече планиране, но и вероятно по-голяма степен на независимост на съответните власти при вземане на решения. Тук можем да говорим и за а, нивото на контрол от съответните страни членки. Новия режим на проверки или инспекции се счита за успешен, но държавите казват, че им е било необходимо доста голямо ниво на усилие, за да се пригодат към новите изисквания, особено изискването да има възможност още от 2011 година да се осъществяват инспекции 24 часа в денонощието. Тук са упоменати особено най високорисковите морски съдове. И накрая ролята на Агенцията за морска безопасност, тя също фигурираше в проучването ни. Тя има ролята да подпомага националната администрация и да ги подготвя за изпълняване на техните задължения. Ролята на агенцията се от, от оценява единодишно от е, страните членки, особено по отношение на осъществяването на обучение. Благодаря. Следващият оратор. Председателят, благодаря. Аз е, ще говоря за а, е, няколко случили се инцидента наскоро. Благодаря. Благодаря за поканата и за възможността и ние да участваме в дискусията. Както казах, искам да засегна два и половина въпроса. Първо, трагичния инцидент с Норман Атлантик в Адриатическо море и също имаме информационна нота. Сме ви изпратили е, по електронен път е, и е, документ на хартия. Също така извършваме проверка за пригодността на европейското законодателство за безопасността на пасажирите също искам да представя и първоначалната ни реакция на представеното тук проучване. Първо ще говоря за инцидента с Норман Атланти. Нека да изкажа първо най-голямо съчувствие на семействата и приятелите на загубилите живота си в този трагичен инцидент и да изкажа съжаление за всичко, което причини, причини този инцидент. Норман Атлантик пътуваше за Анкона, когато се случи инцидента. Аз лично поддържах връзка с италианските гръцки власти и колегите ми от Лисабон. Моите служби сега разследват как точно се е случил инцидента. Заявили сме на националните власти, че сме на тяхно разположение, ако имат нужда от помощ. В момента няма да правя разсъждения за това как е възникнал пожаря на борда и какви са мерките, които са били предприяти. Съответните власти извършват необходимите разследвания. Но нека да кажа, че ние имаме много ясни правила за подобни разследвания, за независимостта им и за сътрудничеството между страните членки. Италианските власти започнаха официална проверка за безопасност по съответната директива от 2011 и съответно е, влизат в сътрудничество с гръцките власти в това разследване. Освен това, се е, намесва и е, Германската агенция за разследване на подобни инциденти, защото там е, са загинали и немски граждани. В момента кораба се намира в Брендизи, за да може да се ползва от защита, за да може да се провежда необезпокоявано разследването. Смята се, че в рамките на една година ще има заключение. Надяваме се всъщност това да се случи много по-рано. Всичко, което можем да излечем като полука от е, този инцидент, ще бъде отразен в документите и разпоредбите за безопасност на, пар... Е, на пасажирите. Някои аспекти обаче заслужават да бъдат е, подчертани. Именно регистрирането на пасажирите и наличието на нерегистрирани незаконни пътници. Не, няма ясна информация за това колко души е имало на борда. И съответната превозваща компания е задължена да има тази информация, да записва и да предостави на, на разследващите, ако се наложи. Държавата по флага също има задължение да предоставя тази информация. Говори се, че евентуално на норма на Атлантик е имало незаконни нерегистрирани пътници. Това поставя изисквания за сигурността и службите по сигурност на съответните пристанища в Патрас, пристанището Патрас е била направена проверка и сега се извършва оценка на мерките за сигурност. Международните изисквания, които е, се прилагат и на това пристанище, е, са налични, вие ги имате в документа си. И ако мога да коментирам къде евентуално са трудностите, когато се говори за риск за пасажерите. По втечение на процеса, Стана ясно, че е, пътниците се регистрират е, по фамилия и лично име. Обаче на гръцки няма фиксиран ред дали първо записвате личното име и фамилията или обратното. И общо взето може да се получи така, че да има един и същи човек регистриран два пъти в един ред и в другия ред на имената. Тук си вадим полука и ще изчистиме тази процедура за проверката на пригодност на законодателството. Каква е целта ни там? Да оценим съществуващото законодателство, дали то е достатъчно пригодно, дали целите се изпълняват достатъчно ефикасно. Цялата оценка на законодателството още не е извършена. Комисията още има да работи по два от текстовете във всички случаи ще излезем с предложения за и промяна на законодателството, ако е необходимо. Една от е, директивата е свързана именно с е, съответния контрол. Разбира се, ще направим всичко възможно да подобрим законовите текстове. Необходимо е, може би, да се записва и националността на пасажирите. Днес има достатъчно технологии, за установяване наличието на пасажери на борда. Ако те са незаконно промъкнали се, може да им се сложи гривна и да бъдат проследявани след това. Не, взимай, че не мога. И така, това трябва да се обмисли. След това, това, което се случи с Коста Конкордия – Трудно ни беше да установим къде са хората, живи ли си или не. Още нещо, което е важно, е стабилността на кораба. Трябва да се отбележи, че при последния инцидент вятъра беше над 10 възела, много силен, имаше пожар, Имаше проникнала вода, тъй като всъщност се опитваха да потушат пожара с тази вода. И кораба беше от 5 до 7 градуса на земя. Защо? Миналото вие ни помогнахте да запазим Стокхолмското споразумение, защото някои държави членки искаха да спазват правилата на АМО но те не са достатъчни за гарантиране на стабилността на плавателните съдове при накланяне и инцидент. Казахме, че в близко бъдеще ще се опитаме да променим правилата. Нашите правила, според мен, са много по-добри от международните. Направихме много проучвания и информацията ще дадем на международни форуми, за да може да обслужваме по-добре пътниците и международната общност да получи добрия ни опит. И накрая за това, тази последваща оценка на въздействието на изпълнението на третия пакет за морска безопасност в контекста на неудачните инциденти. Независимо, че отскоро се прилага това при третия пакет, 2011 до сега, е, имаме положителни заключения по прилагането и ефективността на мерките. Основният проблем в изследването или проучването е свързано с независимостта на проучването. Често тези агенции в отделните държави не са автономни, нямат достатъчно познания и не знаят и нямат свобода как да ползват своите ресурси. Поради тези причини Европейската комисия излезе с процедура по нарушение срещу Италия след инцидента с Коста Конкордия през януари 2012 година. В резултат на това Италия реши, че ще създаде отделен независим орган за разследване на такива инциденти. Тези хора бяха при нас преди няколко дни. По третия пакет Съюзът прие регламент 392 2009. Там се въвежда морското право, въвеждаме Атинската конвенция за носенето на отговорности, компенсирането на пътници при инциденти и да влезе в сила 2012. Носи се ясна отговорност, описват се правата, 21 000 евро трябва да бъдат изплатени след идентифициране на лицето, което трябва да получи а, парите, след като е идентифицирано неговите близки, ако то не е живо. 307 000 евро на пътник може да бъде максималната сума, а 16 000 при а, унищожаване на МПС-та на фериботи. Това ще се ползва доста при последния инцидент. Ако сте видяли, почнаха процеси в този смисъл. И накрая, радвам се, в проучването има информация за директивата за наблюдение на плавателните съдове. Вие ни подкрепихте. Става дума за убежище и независимо вземане на решение, както и национални планове за приютяване на а, кораби или плавателни съди, съдове в беда. 2013 година започна това след инцидента с кораба в Ламиния. Оперативни насоки изготвихме а, за подпомагане на кораби в беда. Всички аспекти, разгледани днес, са много важни, смятаме ние. Законодателството, което съществува, трябва да се прилага надлежно. Очакваме вашата подкрепа през едните месеци, след като се види какъв ще бъде резултат от разследванията, както и международните преговори. Нашите служители, които се занимават с морски транспорт, безопасност и превоз, спазват стриктно правилата. Имахме само 10-11 човека липсващи при 500 пътници. При тези условия, които беше, мисля, че това показва колко мерки сме взели и те се прилагат от е, сектора. Трябва да продължим обаче. И ще ви представим всичко след като проучим инцидента. Благодаря. Благодаря на всички оратори. Давам дамата на Вим Вандеркамп. Благодаря ви. Искам да благодаря на нашето бюро за това проучване. Благодаря на всички, които са участвали. Много и холандски имена видях тук, което означава високо качество. Много благодаря. Благодаря на генералния директор а, от мобилност и транспорта за изказванията. такива текстове, такива текстове често не стигат до вестниците. Тоест не правят новини. Това обаче е една възможност специалистите да научат нещо. Много се случи инцидент, погледнете, например, Коста Конкордия и Норман Атлантик, всички се появяват пред камерите и започват да критикуват, казват, че Европа трябва да се намеси и така нататък. И за това имам три въпроса. На първо място ролята на човешката грешка. Става впечатление, че може да правим директиви, да разследваме, да прилагаме, да извършваме мониторинг, но човешката грешка няма как да я предвидим и не можем да елиминираме. Капитанът на Коста Конкордия е един пример за допускане на такава човешка грешка. След това, климатичните условия. Там това се отнася най-вече за Норман Атлантик. Времето и човек. Списъците на пътниците. Странна е ситуацията там. Сто човека са спасени, а сто човека не са спасени. Много странни неща се случваха. Имам въпроси около списъка. След това Агенцията за морска безопасност. Докладът е доста мек. Какво можем да направим? Какви са истинските правомощия на Агенцията за морска безопасност? Нека не забравяме опита какви са целите, какви са основните краягълни камъни и какво смята да направи агенцията. На 60-61 страница се говори за гъвкавост, повече проекти, нищо повече обаче. Какво има да предвид? Нещо ефективно и ефикасно. Какво ще прави Агенцията за морска безопасност? Благодаря, госпожа Майснер. Благодаря на комисията за представянето на това проучване. Благодаря за доклада на Извинете за изказването на господин Карамицус. Накрая казахте, че не трябва да бъдем самодоволни. Има голямо спазване на правилата 2012-2013. Имахме три сериозни инциденти с кораби. И слава Богу, че само три. Бяха в международни води, това беше проблем. А Коста Конкордия бе само близо до а, брега на Италия, Норман Атлантик е последният. Така че имаме високо ниво на безопасност на корабите, да, но господин Ван Дека припомни, че винаги може да има човешка грешка. Важното за нас като комисия е, е дали всичко е работило както трябва или пък трябва да провелим правилата, променим правилата, за да има по-голяма безопасност на пътниците. Говори се за различни събития и инциденти, но аз мисля, че трябва да помислим и за спасителните усилия. Нямаше достатъчно ниво на сътрудничество. С Норман Атлантик имаше сътрудничество и затова искаме да попитаме дали трябва да направим някакви промени в правилата, така че да можем да предоставяме по-бърза помощ а, в рамките на международното сътрудничество. Брайан Симпсън много се развълнува и каза, че Предишните правила за предоставяне на помощ в морето не са достатъчно добри. Те нека да видим какви ще са новите, кога можем да ги очакваме. Имам въпрос също така за това разследване, какво се е случило с Норман Атланти, приблизително. Защо трябва да видим? Казахте, че международните правила не са достатъчни. Отнема много време това, но колко според вас е горе-долу? Всички искаме бързо да се действа. Много сме нетърпеливи. Карима Дали. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Благодаря за данните, които ни дадохте. Във връзка с изследването има много въпроси. Първият е как това средство sefsi ще се използва от е, пътниците в морския транспорт, които пресичат граница. Второ, как е, ще се е, усъвършенстват средствата за презгранично предаване на информация от кораби в беда? Трето, анализират ли се данните, когато има и инцидент и когато има сигнал за инцидент? Съществуващите данни лесно ли се достъпват? Обменят ли се? Според вас е, има ли добри примери в, прак... в спасителната практика? Когато се говори за Коста Конкордия, трябва да се каже, че за съжаление корабът потъна през януари 2012. Сиреч 3 години от тогава. Защо за 3 години не е имало нито един проект на комисията? нещо, което тя многократно обявявала, че ще внесе. Благодаря, Жорж Бах. Е, много се извинявам, ти искаше да се изкажеш, но не ти дадох думата. Доста колеги зададоха въпроси, аз ще задам един съвсем конкретен въпрос към комисията. Това транспониране на директивата от 2009 година с всичките и правни норми, осъществено ли е качествено? Знаете ли как е извършено в държавите членки? Аз мисля, че законодателството е добро, то действа, но страда от начина по който различните държави членки го транспонират и изпълняват. Роза Дамато. Volevo comunicare che abbiamo искам да кажа следното. Има един документ на Европейската комисия, който е поверителен, но всъщност го има и в интернет, нищо, че е поверителен, много лесно може да го намерите. Преди 5 години той говори за това, че са много опасни нашите врагове и казва, че 45% от тези а, кораби, които имаме, са над 20 години. Над 30 от тези кораби са над 26 години, а някои навършват 30 скоро и има и такива, които 40 години се ползват. Така че много стара е нашата флота. Разбира се, че имаме сертификати и така нататък, но е стара. А, особено фериботите, които извършват а, услугите, са много стари. Една част от тях са били бракувани, но други не. В крайна сметка, това има своите последствия за сигурността и безопасността. Един пример. В Средиземноморието имаме кораби държавни, като Агата, една агата. Например, 73-та година е пусна на вода Медмар между и... Иския и Неапол. 69-та година. Между Бриндизи и Валоне, Албания. 74-та година е пусната на вода. 11-та година го закупува European Ferries и го наричат European Voyager. 2014 та дига кипърски флаг. Още една вода в Адриатика. И представете си какви са рисковете. Имайки преди всичко това, имайки преди факта, че в този парламент също се говори за дефиницията за стратегията за макрорегион а, от а, Адриатик и Юнийския, Юнийско море, трябва да помислим за този транспорт, защото вътре в мрежите а, нямаме адриатически коридор и какво смята да направи Европейската комисия, за да се избегнат определени инциденти, но и за да има голям контрол върху сертифицирането и на национално ниво да се проверяват сертификати, които се издават. Благодаря. Dankeschön. Da die meisten Fragen ja jetzt an die Kommission gegangen sind und nicht an die... Благодаря. Доста въпроси се събраха към комисията. Аз обаче ще задам въпроси на авторите на проучването след множеството инциденти, кои са трите основни неща, които трябва според вас да бъдат променени, за да не се повтарят подобни злополуки? Разбира се, всички е, могат да отговорят, като е, ще дадем е, възможност след това да се изкаже и комисията. Моля вие да прецените кой ще започне. Äh, vielleicht nehmen wir dann Herr Karamitsos davor, dann haben Sie noch ein bisschen Zeit. Би ами най-напред господин Карамицов. Така е, извърш... авторите на проучването ще имат възможност да помислят. Господин Карамицов. Да, ще започна с е, най-стария инцидент в Ламиния. Това, което се опитваме да изготвим сега, е оперативни насоки за това как да се държат хората в случай на такъв инцидент. Е, е, знаете как е, се държи в ръцете горещ картоф. Гледате да го изхвърлите. Когато се опитва Фламиния да се приближи до брега, всички са го връщали назад, за да не се занимават с него. Така че опитваме се да изготвим насоки за реакция. Сега, по въпросите, които конкретно бяха зададени. Ще започна с въпросите на господин Ван Денкамп. Човешката грешка, това със сигурност бе на лице при един от двата инцидента в миналото. Големия круизен кораб край италианския остров. Да, там почти е сигурно, че има човешка грешка, такава на капитана, но съдебните органи е, я анализират. Трябва да се занимаем и с този въпрос е, за списъците с пътници. Трябва доста да внимаваме с пресата и съобщенията. Е, по време на коледния период не не стана нищо особено. Освен а, един самолет, който падна в далечния изток и а, този кораб, който се подпали. Понеже нямаше други новини, цялото внимание на печата се насочи към тези два инцидента. Има много спекулации, трябва да успокоим топката, трябва да се а, внимава много, но за тази цел е необходимо да получаваме и много по-ясна информация от компетентните органи. Полуки са на лице, извлечени са и се надявам, че ще се умеем и да се получим от тях и няма да се наложи да чакаме една година за предварителния доклад. Ако могат да направят някакви предварителни заключения, ще можем да работим много по-спокойно и по-ползотворно. Това, което научиха компетентните органи в този случай, беше необходимостта да се сътрудничи. Италианските и гръцките органи при кораба до Корфу е, си сътрудничиха прекрасно. Също така работиха и други компетентни органи от Германия, например. Сътрудничеството е на лице, трябва просто да го усъвършенстваме. Има правила на Международната морска организация, за чието усъвършенстване също се работи. Държавите членки дават много идеи, опитваме се да ги координираме, което не винаги е лесно. Стараем се да постигнем общ подход поне е, към позицията ни в Международната морска организация, що се отнася до въпросите на безопасността. Общо взето справяме се. Основното ни опасение е как да се изразя сега, въпросът е малко деликатен. Основният проблем е с е, третите страни. Е, значи, мога да кажа, че там нивото на безопасност е, не е на висота. Често пъти се сменя флага на кораба по економически причини, е, заради съображения, свързани с конкурентоспособността. Това е тема, е, по която би трябвало в другите страни да съществуват е, също толкова строги правила, както при нас. Ако не се спазват изискванията за безопасност, това не може да бъде основание да се промени флагът на кораба. Мисля, че с Международната морска организация работим по редица въпроси. Например, водонепропускливостта, необходимостта непосредствено преди инцидента вратите да се затварят автоматично по определен начин. Защото едно нещо е да направите стандарта, друго нещо е той да се спазва навсякъде еднообразно. Доста тестове са правени, доста проверки на корабите, но преди да тръгне корабът, би трябвало да се извършва проверка на това как функционират системите на борда, но това не винаги се прави. Беше поставен въпросът за предпазната мрежа и за това как можем да постигнем по-добри резултати в работата си. Мисля, че можем да кажем, че предпазната мрежа сама по себе си дава добри резултати. Но със сигурност може да се работи и по-добре. И тук има непрекъсната дискусия между експертите за нейното функциониране. Но можем да се гордеем за това, че с средствата, които вложихме, имаме много по-добра система, отколкото в авиационния транспорт, в пътния транспорт. Ако нещо стане, поне пътниците могат да имат гривна на ръката си, тъй че да се знае какво е станало. По това също говорим с колегите. Сега трябва да бъда искрен. Не знам на изуст информацията за старите кораби. Може би е, информация не ни е подадена от някои държави членки, а може би става дума за много малки плавателни съдове, но това е нещо, което трябва да проверим. Не може да се каже обаче генерално, че флотът е устарял. Мисля, че се справих всички въпроси. Е, готов съм да говорим и двустранно, ако има нещо, което съм пропуснал. Е, мога да обобща последния начин. От последния инцидент и от предишните два излякохме полуки бързо. За съжаление, не сработи много добре реакцията ни при Коста Конкордия, но в Италия ще има доста сериозни промени. Както ви казах, срещнах се с новия шеф на службата и неговите нови сътрудници. Само преди два дни бе нашата среща. Те се стараят да ускорят максимално стигането до констатации за това какво се е случило с Коста Конкордия и силно разчитам на тяхното сътрудничество. Благодаря. Давам думата на авторите на изследването. Кой иска да бъде първи? Благодаря, господин председател. Благодаря но тук чуваме един допълнителен въпрос. Е, госпожа Майснер не е много доволна от е, отговорите, които чу от господин Карамицус, е, но можем да го оставим за след авторите на изследването. Госпожа Дели, вижте, когато говорим за Коста Конкордия, имате ли предложения? Защото за това нищо не казахте, само сте обещавали предложения, а не сте внесли такива госпожа Майснер. Аз исках най-напред да чуем двамата автори на проучването. Не бях много доволна от отговорите ви, тъй като не съм сигурна дали наистина резултатите от разследването ще бъдат налични след една година. И ако излязат в този срок, дали ще бъдат изпратени направо на парламента, бързо на парламента. Освен това, кога ще ни бъде изпратена информацията за Фламиния? Ние многократно сме искали новите правила да ни бъдат съобщени от комисията и тя да ни каже в какъв срок те ще започнат да действат. In, in, in the last question, I think, uh... Господин Карамицус, отново имате думата да изчистите тези допълнителни въпроси. Да, вижте, правилото е една година. Сега, за последното, което казахте, мисля, че е, отчетите вече са на лице. Констатациите за Фламиния вече са на лице. Поне някои от тях. Те могат да бъдат дадени на някакъв етап, когато постъпят. Що се отнася до разследването на инцидента, има международни правила. Е, констатациите най-напред се дават на Международната морска организация и след това тя ги изпраща на нас. В момента, в който ги получим, няма проблем да ви ги изпратим, тъй като ние се нуждаем от вашата подкрепа за бъдеще. В момента, в който имаме отчета от разследването, ще го получите и вие. Ще се опитаме да го получим и малко време предварително във вид на някакви предварителни констатации, за да можем веднага да задействаме усъвършенстването на нашето законодателство и да не чакаме цяла година. Нали, да кажем въпроса за това, кое име да се записва първо, фамилното или личното. И ако получим тези констатации в предварителен порядък, разбира се, те ще стигнат и до вас. Сега, за Коста Конкордия направили сме заедно с държавите членки, поне 3 или 4 доклада и предложения пред Международната морска организация за внасене на подобрения. Защото кораби като Коста, Конкордия не се ограничават до европейски води, те излизат и в международни води. Така че тези правила трябва да се съгласуват в Международната морска организация. Заедно с държавите членки сме правили предложения, някои от които вече са приети, по тях са приети решения. Можете да получите резултати за тази дейност, която до голяма степен бе доброволна и даже бе по инициатива на корабопревозвачите и корабособствениците. Да, е, в един момент, разбира се, тези правила ще станат и задължителни. Поне в тази посока ще работим. Благодаря ви. Давам думата сега на авторите на изследването. Благодаря, че ни давате време. Дадохте време така да обмислим отговорите си. Какви са трите, основните, е, трите основни стъпки за превенция срещу бъдещи инциденти? Сега ние е, все още не сме наясно с причините за случилите се инциденти. И може би има човешка грешка, човешки фактор, но имаме три основни а, предложения в такъв смисъл и давам думата на колежката. Нека да очертая така действително три основни въпроса. Те са свързани с прилагането на пакета за морска безопасност, но не непременно с инцидента от декември. Първо, първо е управлението на качество и системите за надзор – инспекции е, на пристанищата и останалите компоненти. Съществуват формулирани минимални изисквания за надзор. И целта е да се поддържа системата за надзор в, в най-добро качество. Втория момент е къде да бъдат изпращани съответно корабите, които се нуждаят от помощ и възможности за подобряване на прилагането на законодателството, т.е. по-бързо вземане на решения. Също така мога да се позова вече на цитираната необходимост от създаване на система за мониторинг на трафика – настоящите система работи добре. И ако се работи по тези три аспекта, вероятно това ще даде възможност да се избегнат доста голям брой инциденти. Председателят. Благодаря. Благодаря на авторите на проучването. Е, време е да преминем към следващата ни точка от дневния ред, но господин Рох още не е тук, така че прекъсваме до 17.30. Много е, разочароващо е това за нашите посетители. Вие винаги като че ли се появявате тук малко по-късно.

wenn man eine Unterbrechung macht, ist ja immer nicht so ganz einfach. Aber wir können jetzt. Не е толкова лесно след подобно прекъсване да започнем веднага, но ето нашият е, оратор е тук, генералния е, директор в е, Генерална дирекция мобилност и транспорт. Сега ще говорим за редовното ни е, заседание, където комисията ни предоставя информация за споразумението за въздухоплаване. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин е, председател. Колко време ми давате? Бързаме ли? All right, you have the, presenta- you have the presentation on the, on, the, on the screen, so I just go to Имате презентацията на екрана. Ще мина през нея. Всъщност те са две. За въздухоплаването и другата е за безопасността и за нашите продукти на други пазари. За първата презентация са повече от са няколко слайдовете, за втората само три. Аз ви се представих е, днес сутринта, съм новия директор, отговарящ за въздухоплаването и ето ме отново тук. Надявам се, че бяха добри дискусиите ви с моя генерален директор. Международните споразумения за въздухоплаване след Лисабонския договор ние имаме възможност за тясно сътрудничество с парламента, затова и искам да благодаря на вашата комисия за подкрепата, която е, получавахме по време на предходните мандати. Ние е, преговаряхме с е, страни по целия свят както и по, по всеобхватните споразумения за сътрудничество с по-големите страни Канада, Бразил и Штатите. Надявам се, моя колега ще следи моите изявления и ще сменя слайдовете. Ако ме каните, смятам регулярно да се появявам при вас и да ви давам информация за това, което се случва, а също така и да изслушвам вашите предложения. Външната политика на Европейския съюз по отношение на въздухоплаването е относително нова. Тя е логическа последица от завършването на вътрешния пазар за въздухоплаване основни моменти беше и е, решението на Европейския съд е, от 2002 година за открити небе. Тоест, е, че Съюза се има нужда от ексклюзивна, ексклюзивна компетенция по този въпрос. Мисля, че само познавачите в много голяма дълбочина на тази материя могат да повторят точно формулировката на съда. После, какво постигна тази политика в последните 10 години? Тя се базира на три основни стълба и има сериозни постижения. Има координирани усилия между комисията и страните членки съществува вече правна сигурност посредством над споразумения с над 120 е, страни извън е, Европейския съюз. Има и доста голям напредък с, за разработването на по-широка пространство за въздухоплаване. Западните Балкани, Грузия, Молдова, Израел, Марокко, Йордания и така нататък. В момента се договарят споразумения с други страни. Първите споразумения бяха с Западните Балкани и Марокко и се счита, че ползата е за от 6 милиарда евро от намаляване на таксите от 40 на 0%. От 2005 година имаме също споразумения с ред ключови наши търговски партньори Штатите, Канада и Бразилия. Е, ние бяхме засегнати, разбира се, от е, рецесията и въздухоплавателните компании в това отношение трябваше да се справят сред предизвикателствата. За това, комисията излезе с ново съобщение за бъдещето на политиката за въздухоплаване и бъдещите предизвикателства. Европейския парламент излезе с доклад в подкрепа на заключението от съобщението. Благодарим на господин Маринеско, който беше докладчик. Оста... Тезата е, че трябва да има добра конкурентност на въздухоплаването необходимост от нови и широки споразумения за разрастване на, т.е. за концентриране на усилията в разрастващите се пазари. През декември съобще, заключението от 2012 година се препоръча да се, случи, да се сключат споразумения с Турция, Китай и други страни в Азия – като формулирани като приоритети. Също не следва да се изостава в все по-засилващия се конкурентен пазар. Нашата политика в това отношение трябва да бъде по-амбициозна. Също така показахме, че можем да постигаме резултати, които не бяха възможни без координиране на усилията. Трябва да продължим в това отношение, за да защитаваме европейските интереси и да засилваме конкуренцията ни за да се постигнат ползи за гражданите и нови работни места и растеж. Работната програма на комисията от 2015 година излиза и с пакет за въздухоплаването. Там аспекта за външната ни дейност е изключително важна. Очакваме да си сътрудничим с вашата комисия и парламента при изготвянето на пакета за една пространна стратегия за въздухоплаването в Европа като там се отчита и фокус върху вътрешните аспекти и външните такива. Мога да говоря конкретно и за конкретни страни, ако имате желание, господин председател. Очакваме 2015, виждате тук на екрана, да се финализират дискусиите и да се сключи споразумение с Бразилия. Знаете, че ние постигнахме споразумение, но президента на Бразилия отказа да подпише, което беше много е, позорно за нас сега вече предлагаме нови решения, които да бъдат в изгода и за Бразилия и за нашите компании. Друг е, голям приоритет е подписването на споразумение с Украина, т.е. да покажем солидарност с тази страна, тъй като те се намират в тежко положение. Там има някои проблеми, които още не са решени, но се надяваме, че ще успеем да намерим решение. Казали сме на съответните страни, че каквото и решение е да намерят за споразумението с Украина, то ще бъде приемливо за нас, защото за нас е от първостепенен интерес Украина да влезе в семейството на страните ангажирани с поразумения с въздухоплаването. Трето. Диалога между Европейския съюз и е, залива. Надяваме се, че следващ през е, март ще проведем поредния кръг от е, преговори. Надяваме се да започнем с тях преговорите за открита и лоялна конкуренция. Ще продължим и дискусията с нашите партньори от АСЕАН. Е, в е, Китай е сключил отделно споразумение с тях. И съответно двустранни споразумения с някои страни в региона в послед действия е, пазара и в АСЕАН и в Китай се разрасна изключително много. Така че ние трябва да мислим как да постигнем решение, дали групово или а, е, да се обърнем към отделни страни, които са по-готови да влезат в споразумение. Но според мен е изключително важно да се възползваме от този пазар, защото той осъществява огромен ръст. Т.е. възможностите за бизнес са много широ... Е, сериозни и много от е, страните членки е, реално имат своята економическа дейност там, не само превозваческа такава, но и друга и затова трябва да се намери начин да влезем на тези пазари. Това ще е от полза за нас. От полза за нас. Китай за момента се съсредоточава по въпросите за безопасност, както и е, Япония. Ще говоря за това съкръщение база. Също се опитваме да възстановим или както го наречете е, разговорите ни с Индия, но за да има диалог трябва да има двама. Не е толкова лесно. В момента окоръжаващото е, че и Индия кандидатства за председателството на ИКАО, така че може би това ще е сигнал за промяна на тяхното отношение и евентуално може да влезем в диалог. В Турция имаме затруднения. В нашия доклад Турция фигурира много високо в списъка на приоритети, като там търсиме хоризонтално споразумение. Да, те мисля, че обсъждат вече предложението 4 години. Така че реално си поставяме доста въпроси за тяхната мотивация, дали искат да бъдат интегрирани в Европа или просто искат да получат лесен достъп до нашите пазари. Мексико съвсем естествено, след като приключим споразумението с Бразилия, се обръщаме към Мексико, огромен пазар с огромен е, потенциал. Армения също показва интерес и искаме да развиваме външната си политика с нея. Тя е малка страна в Кавказ, но естествено трябва да има възможност, ако имат желание, да сключим споразумение. Така че нашите е, основни е, партньори. Е, ние работиме в духа на прегледа на регламент 868 за лоялна конкуренция. Надяваме се, че ще успеем да поставим тази тема, когато формулираме отново нашата стратегия. Затова в такъв смисъл трябва да формулираме и политиките си към външните ни партньори. Друг въпрос, който не можем да пренебрегваме е, е правилата за собственост и контрол на въздухоплавателните компании. Това често се поставя и в е, контекста на неевропейските инвестиции на европейски компании. По отношенията ни с щатите има съвместна група, където да се обсъдят въпроси от общ интерес, включително и за споразумението за търговско сътрудничество и инвестиции. Но американците като че ли не са много готови да се занимават с това. И КАО, там ще има една много голяма конференция за безопасност в Монреал на безопасност на въздухоплаването. Ще се разгледат конфликтните зони, е, проследяване на самолети и така нататък. Всички тези въпроси, които се появяват по медиите, но ние като регулатори трябва да излезем с факти и цифри по тези теми. До тук ще спра с е, намеренията ни за 2015 година и съм готов да отговарям на въпросите ви, защото иначе ще ви отекча, ако само приказвам. Джеки Фостер, what can surprise? Госпожа Фостер, каква изненада? Благодаря. Много интересна информация подадохте. Да, някой от нас работи в този сектор преди 12 на години. Беше ясно защо ще се случат тези неща. Мисля, че много добре работи комисията свършената работа поне е добра. Сега за Бразилия не знам, не мисля, че там се постига особено нещо, но реалистичното, според мен, когато говорим за тези споразумения, е, че някои държави е, са много е, по-сговорчиви, по-лесно се работи с тях, други пък са на различно ниво на безопасност и сигурност. Така че всяка една от тях трябва да се разглежда спрямо своите достоинства. Хубаво обаче е да се отбележи напредък. Аз бях докладчик по тази тема в Сянка. Не отделяме много време в комисията на това, защото вие се занимавате с него и разговаряте с нас по този въпрос. Както посочихте, има различни други сфери, в които искаме да имаме напредък. Какво било полезно? Има слайдове, добре е да ни ги изпратите. Знам какво правим, но не знам графиците, за които не, не там, където не сте започнали работа, но там, където е започната работа, например Бразилия и други, ще бъде полезно. Дори при закрити врата, тъй като не искаме да даваме информация, нямам проблем информацията да остане тук. то ще бъде полезно да знаем на какъв етап са нещата по тези, по които вече са започнали преговори. След това може да разделим новите. Те ще минат през координаторите. Сега ще видим кой ще е докладчик сянка. Защото не сме започнали работа по тях още. Това ще бъде много полезно. Ще даде яснота. Съвсем простичко да ни го представите. Аз не обичам сложни неща, така че нещо лесно ще е прекрасно. Безопасността много е важно да видим по отношение на база. Това е по споразуменията за възглоплаване. Вие заминавате за Монреал. Ще бъде интересно да видим какво ще се случи. You know. And TTIP's going to be quite interesting because we are going to deal with a little bit of a TTIP in, in our нашата комисия се занимаваме и с търговското инвестиционно споразумение с САЩ, така че ще проявим интереси по това. И накрая, не става дума за дебат. Споменахте Гибралтар, многократно бе спомената. Долу дори има изложба на тяхното правителство. Сега, не се заяждам с колегите от Испания, обичам Испания, испанските легите. Когато дойдох 99 година, е, Паласио беше комисар и голяма част от работата да започна тогава. Единното небе, яса, оттам започна законодателството. Никога не сме имали проблеми. Испанците никога не са имали проблеми, тогава поне, с Гибралтар. Споразумението, което сега оспорват от 2006 година, е много преди това. Така че не сме имали проблем с Гибралтар до преди две години. Сега няма нужда да влизаме тук в подробности. Знам сега защо има проблем. Обединеното кралство няма проблем. Ние никога не сме имали. Това е суверенна територия, тя е част от единия пазар, тази територия, летището, всичко е част от е, пазара. Те спазват традиционното законодателство. Аз мога да говоря за тях, защото те не могат да говорят за себе си. Ние говорим и ги представляваме не искаме, поне британското правителство не иска да забавя нищо. Ние защитаваме единния пазар и всички тези споразумения. Е, искаме конкурентен пазар за авиацията, особено в отношенията с САЩ. Ние искаме да се разрешат тези въпроси и се надяваме колегите в Испания. Аз играя Голф, хода в Майорка, има чудесни игрища за голф. Мисля, че можем да работим добре с тях. Що се отнася до собствеността, отношенията между нас и САЩ бяха много по-различни, когато говорихме за услугите и за отвореното небе. От гледна точка на комисията, те искаха да се правят на важни. Голямата част от нас не се вълнуваха, макар че това бяха важни споразумения. Придвижихме се, но не сме стигнали до края, що се отнася до собствен си контрол. Добре е да ни кажете нещо по въпроса отново. Няма проблем дали ще бъдат при закрити врата или не. Когато се водят преговори, не винаги може да се изнася информация пред всички. Благодаря, че сте тук. Радвам се, че си вършите работата бяхте много твърди пред господин Калас и е хубаво някой в комисията наистина да разбира тематиката. А тук в нашата комисия мисля, че добре работихме. Дори да имаме спорове, по-често се споразумяваме. Благодаря от името на Екаре. Благодаря. Господин Скелич има думата. Благодаря, председателю на един от слайдовете имаше споразумението с Азербайджан като нещо, което в момента се преговаря. На друг пък за 2015 година прогнозата изчезна Азербайджан. Исках да попитам какво се случва с Азербайджан, нещо по съдържанието ли, друг ли е проблема. И съвсем накратко. Ако можете да поискате авиацията да стане приоритет в търговската инвестиционно свързане с САЩ. Ще ви помоля за това. Съгласен съм с госпожа Фостер, авиацията да е записана в този процес на преговори с САЩ. Благодаря, Дитер Кох. Много благодаря. Ще се върна на това, което каза Джаклин Фостер. Какво според вас може да се случи с трети страни? Споразумението с трети страни, що се нас до проблема с Гибралтар. Става дума за авиационните споразумения. Ще засегне ли споразуменията с трети страни този проблем? Имаме едно европейско небе. Не е ли по-добре, майки предвид че третите страни трябва да бъдат включени. След това търговското инвестиционно споразумение с САЩ, ако може да кажете какви са отношенията там. Казахте, че американците не се интересуват много, но ние искаме ли тази тема да бъде привнесена или не искаме да бъде пропусната? Извинете, че закъснях, но програмата ми е осложнена. Не зная дали въпросът е бил поставен, а може би е бил поставен преди връщането му. Става дума за споразумението с Марокко. Там имаше специфични затруднения. И е, е добре е, да се постигне напредък, но има ли шансове за такъв? Е, блокажът датира от доста време. Във всички случаи е, за цялата уредба в областта на въздухоплаването в Европа се говори, е, казва се, че има отделни пречки, е, но има един истински проблем. Уредбата играе ролята на санкция за цялата ни индустрия – в областта на въздухоплаването. През последните няколко години е, периодът е доста критичен и ако няма напредък, това ще ни струва много скъпо. За това говорихме с министъра, преди това и с комисаря. Необходимо е да се махнат, така да се каже, политическите ипотеки, които тежат върху уредбата, за да може да се улесни търговската дейност. Искам да знам какво става в момента по всички досиета, свързани с въздухоплаването. Благодаря, съм се записал. Сега имам два въпроса. Междуинституционален въпрос, защото съдът Петките общности с а, своето дело срещу Касъл а, е факт, кога се очаква решение. Кога ще бъде деблокирано това? След това споразумението с САЩ Американците не искат да включат авиацията в споразумението, разбира се, защото те имат предимство. Това няма нищо общо с тяхната конкурентоспособност. Те могат да използват нашия вътрешен пазар, летат докъдето си искат в Европа. А, европейските авиолинии не могат да летат от Нью Йорк до Лос Анджелес или до Сан Франциско и това от е край време е така. Те не признават Съюза като институция. И това е огромен минус и е толкова скандално, че няма какво да говорим за споразумение с тях преди Европейския съюз да бъде признат от тях като институция. Имаме двустранни споразумения с Съюза, но с нас няма, но те имат огромно економическо предимство. Що се отнася до това последно споразумение? Какво ще спечели Европа? Очевидно е, че те ще кажат е, винаги не, докато са във водеща позиция. Може хиляди работни места да са заложени, но искам да разбера къде ще се разкрият работните места, при тях или при нас. И мисля, че това е предпоставка за новите преговори. Това се отнася и до морската безопасност. Трябва да признаят Европейски съюз като институция. Моля да ми отговорите. не само този въпрос, но и на другите. Благодаря. Благодаря ви за милите думи, за въпросите. One question from the chairman. Не разбрахте един въпрос, господин председател. Споменахте решение на Съда на Европейските общности. Какво имате предвид? Когато говорим за хоризонтално прилагане на общностното право, това беше едно дело от 2002. Това мога да ви кажа, но вие явно говорите за нещо друго. Искам да ми стане съвсем ясно. Какво имате предвид? съда, парламента и съвета или за да мога да ви отговоря. Прото споразумение с Исландия и Норвегия 2011 година. Междувременно имаше други споразумения поради институционните проблеми, оплакването пред съда не може да има цялостно и пълно решение. Thank you, Chairman. I just needed that. Благодаря, господин председател. Имах нужда от тази информация, както и да се допитам до колегите, за да съм сигурен, че ще ви дам правилен отговор. Много ми допадна предложението на госпожа Фостър някои разисквания да се водят при закрити врата. Тогава мога да говоря много по-свободно, защото когато водите преговори, не можете да говорите тук така, инак няма да има преговори трябва да държите нещо скрито в джоба, за да можете да го извадите в решаващ момент. Но готов съм да разисквам с вас дискусиите с американците, които ще протекат следващата седмица някои много трудни въпроси се поставят по нас. Те оспорват тълкуването на споразумението от наша страна. И това ни поставя в много тежко положение, защото губим търговски възможности за нашите предприятия. Така че идеята много ми допадна. Открои се един голям въпрос за трансатлантическото споразумение за инвестиции – ще се спра на този въпрос като цяло, засягайки всичко, което казаха отделните оратори. Ние а, е, като цяло се придържаме към позицията, че на първа и втора фаза от дискусиите по общото споразумение с американците не сме решили проблема с собствеността. От една страна Пита се е, как ще бъдат е, е, направени по-облегчени правилата за контрол върху собствеността от страна на Европейския съюз. От друга страна обаче стои въпросът за взаимния контрол. И това според нас може да се превърне в център, в фокус на преговорите по споразумението ТИТИП. За сега партньорите ни не клонят на там. Ние не променяме политиката си е, и не отстъпваме от позицията си, тъй че позволяваме си да продължаваме в същия дух. По отношение на маркетинга, това не е част от инвестиционния договор като такъв. Бихме желали този въпрос да започне да се обсъжда или да продължи да се обсъжда по общия изчерпателен договор между Европейския съюз и правителството на САЩ. Съгласен съм, че това е днешното споразумение и то е малко едностранно, но тъй като имам думата, ще кажа, че когато говорим за достъпа на американските компании до пътищата вътрешни, за Европейския съюз, до коридорите вътрешни за Европейския съюз. Много от тези компании в Съединените щати имаха такъв достъп още преди да подпишем споразумението. Ние не го наричаме каботаж, а го наричаме пета свобода. Това, независимо как ще се нарича, все още служи за свързване на предприятията. И сега магическа е думата каботаж. Те не обичат тази дума, американците, но винаги когато се срещна с тях, аз отново и отново я казвам. В наш е, интерес е да получим достъп до пазара на САЩ. Има и е, някои други въпроси, като така нареченото брандиране, Fly American, пътувайте с американски авиолинии и други подобни които е, поставяме редовно. Това са теми, които излизат на дневен ред веднъж на всеки 6 месеца. С това ще се огранича. Ако е необходимо, мога при закрити врата да ви дам допълнителни разяснения. Проблеми обаче има. Не само при пътническия пазар, но и при пазара на товари. И тук спирам. Даже мисля, че малко прекалих. Имаше и някои коментари е, във връзка с Марокко. Имаше въпрос за Марокко от господин Бикия. Имаше и въпроса за съда от самия вас, господин председател. В общността се водят разисквания между институциите, които обаче не са пречка да изпълняваме подписаните споразумения. Във всяко споразумение има клауза, според която всички безспорни части от споразумението се привеждат в изпълнение при подписването, след това следва ратифицирането и тогава се развиват конституционните разисквания за това годен или негоден е един акт. Но това не пречи да изпълняваме поне части от споразумението на предварителна основа. Това въжи за Марокко. Преди Марокко Тунис беше много активен е, и взаимодействието ни с Тунис беше много по-добро, отколкото е с други държави в региона. Имаше подобен диапозитив в моето изложение. Е, Размерът на пазара и цените са претърпели значителни промени, след като Марокко реши да отвори пазара си за европейски оператори и след като реши собствените си предприятия да ги постави под конкурентен натиск. Ако можете да извадите презентацията ми и да намерим този диапозитив, е, ще се види, че има Марокко и ние много сме се ползвали от това споразумение, от тази спогодба. Въпросът ви е дали има проблеми. Естествено, при изпълнението на една спогодба винаги има е, проблеми, но няма политически проблеми, не нещо за което да се оплаквам тук няма никакви политически мотиви от страна на мароканците. Е, на място операторите се справят доста добре и разширяват дейността си. Не, всъщност, оказвам се от диапозитива. Тук ми показват е, такъв, който е свързан с безопасността. Някой зададе въпрос за Азербайджан. Ние много искахме през 2012, ако не се лъжа. Нали 12, 2012. 2013 година, януари месец. Бяхме много ентусиазирани. Имаше голяма мотивировка от страна и на Азербайджан. След това обаче последва мълчание. Ние продължаваме да настояваме. Обаче е, за момента националният превозвач е, явно е свързан с президента, нека така се изкажем. И е, след като те подадат сигнал, готови сме да седнем на масата за преговорите. Изпратили сме мандата, съдържанието, което ни интересува, но при тях има законодателен процес. Това е елементарен начин да изложа материята. И сега, ако разбира се проявявате интерес, имам още едно изложение. А ето, ето диапозитива за Марокко, можете да го видите. Господин Рике, виждате ли го? А, вие си имате екран отпред, добре. С това изчерпвам отговорите си, благодаря. Благодаря ви много. Всъщност, ние изчерпихме всички съдържателни точки на дневния ред. Сега стигаме до точка разни. Няма нищо по точка разни. В такъв случай обявявам заседанието за закрито до следващия път. Sie noch eine? Nein, das war eine andere. I, I, it's up to you, Chairman, but I had one. Господин председател, вие трябва да определите дали ще ме изслушате. Мога само няколко минути да ви отнема. Така или иначе е късно, но ще имате информация, пък аз ще съм доволен, че съм ви я дал. А, извинявайте, понеже търсихте един диапозитив, а се оказа, че намерихте друг, не ви разбрах, казва председателят. Не, не. И аз се уча още. Искам да кажа няколко думи за двустранните споразумения в областта на безопасността, защото имаме е, всеобхватни споразумения, но и двустранни спогодби. Това е първият диапозитив. So what, what basically what we have Oh, I didn't want to even just to, just the next one. We have basically Следващия слайд, моля. Имаме споразумение с Штатите, с Канада и Бразилия. Тук се съдържат във всичките три елементи за безопасността. Имаме двустранни е, спогодби за безопасност на въздухоплаването с е, Канада от 2011 и Штатите от, Бразил, от Бразилия 2013. Знаете, че тези страни са и е, сериозни производители. За нас това е интересно. И признаването на продуктите им също така. Ако се окаже, че техните системи са достатъчно високо качество, може да стигнем и до процес на взаимно признаване. Какви са двустранните споразумения? Това са правни инструменти, е, за да се избегне дублирането на дейности по надзор като е въпроса да се намали административното бреме за бомбардировачи, за Боинг, за други. Ние искаме да сме запознати с тяхното ниво на безопасност и ако сме стигнали до споразумения, че то отговаря на нашите критерии, няма нужда съответно да се търси на места и на Европейската агенция. Можете да отправите е, колеги, е, въпроси към е, моя колега, защото той се занимава именно с прилагането на тези споразумения. Става дума за споразумения за признаване на нивата на безопасност на отсрещната страна. Също така се занимаваме и с сътрудничество на регулаторно ниво – защо ви казвам това? Просто за да сте информирани. Говорих за Китай и за Япония. Китай е поредният ни голям партньор, който изказва интерес да сключи с нас двустранно споразумение. Все още не сме искали мандат за това, но има смисъл да го направим, защо ние имаме производствени интереси, Airbus, в Китай има много заводи, които са свързани с производството на Airbus и в наш интерес е да присъстваме на техните пазари с два от моделите Airbus. А, техни продукти се е, появяват е, на нашите пазари. Основният е самолета Комак. Е, и с Китай ние все още трябва да, сме, да си изградим и взаимно доверие. Когато се създаваше е, Агенцията за въздушна безопасност, никой не вярваше, че тя ще даде достатъчно добри резултати. Но после започнахме да доказваме, че и за различни видове продукти, по-прости и по-сложни, няма нужда да се прави е, това дублиране на усилията за сертифициране. Поне така започнахме с американците и в е, процеса на 5-6 години ги убедихме. Сега същото се случва и с Китай. Те за сега нямат и е, опит в сертифицирането, извеждането на пазара на сложни продукти, като самолети. Така че е, ние така ви информирам, за да имате предвид, когато влизате в контакти и дискусии с китайските ни проблеми. Много сме открити, но е необходимо да изградим взаимно доверие. И комисар Калас и господин Барозо коментираха, че когато китайците са коментирали с тях, че трябва нещо да се направи по въпроса за безопасността, Бароза е отговорила, ами ние не решаваме тия неща на приятелски начала. Така че е, Имаме, имаме защо да работим с тях. Те също имат своите производствени интереси. След е, цуна... Е, за Япония става дома. След цунамито там индустрията се позабави, е, позабави се и техния интерес за сътрудничество в различни отрасли, но в края на кращата Япония си остава един от нашите високи приоритети. Това е, което исках да ви кажа и се надявам, че не ви отнех прекалено много време. Не, казва председател, благодаря. Имате ли въпроси да зададете? Ако не, доста поработихме днес и вчера. Благодаря ви. И с това приключваме заседанието. Довиждане до следващия месец.